Уважаеми колеги, моля заемете си местата и започваме с сесията при открити врата. Тя е част от общото ни заседание. Моля ви, заемете местата си, ако имате нещо друго да правите, моля напуснете залата, продължете разговорите си в коридора и така нататък. Сега, Постигнахме съгласие с госпожа Лох Билер. Тя ще председателства тази сесия, в която имаме среща с експерти по отношение на ситуацията в Иран. Става дума а, за един доклад на господин Белдер по собствена инициатива и това е нещо като обучение за нас. Ще дам думата на госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател, и искам също да поздравя най-сърдечно и вас, членовете и всички останали при тази, за тази дискусия по въпросите на отношенията между Европейския съюз и Иран. След изборите за Европейски парламент през юни миналата година много интензивно се занимавахме с ситуацията в Иран и с нарастващата военната репресия срещу мирните демонстрации и е, увеличаването на е, ограниченията от всякакъв характер е, срещу критиката към режима. През октомври е, всичко това обобщихме в резолюция на парламента. Когато през октомври Иран е, обърна внимание на предложенията на Международната агенция по атомна енергия, и е, то по отношение на това е, ниско обогатен уран да се обогатява в чужбина, ние е, като че ли сега виждаме, че няма никакъв успех по пътя на преговорите и е, няма никаква промяна. Точно обратното. Ние установяваме, че има някои тайни разработки за обогатяване на уран на територията на страната и сега следим дебата и подготовката в съвета за сигурност на ООН дали да се пристъпи към по-строги санкции, именно защото няма никакъв напредък по отношение на ядреното досие. През февруари тази година ние приехме втора резолюция за Иран, която е, отчита както постоянните тежки нарушения на правата на човека в Иран, така и повече или по-малко провалилите се усилия за намиране на политическо решение по отношение на ядреното досие. За това сега е много добре да се проведе едно изслушване тук в е, Комисията по външни работи, защото, е, както каза господин председател, председателя подготвяме доклад по собствена инициатива за Иран, обаче ще проследим международния дебат по отношение на санкциите в съвета за сигурност на ООН и ще го сведем до европейско равнище. Радвам се много да поздравя сред нас нашите експерти, които ще участват в изслушването. Ще ги представя накратко и е, след това ще ги е, помоля да е, направят техните изказвания. Първо искам да поздравя доктор Валтер Порш. Той отговаря за изследванията в Фундацията наука и политика в Берлин и то в областта на Близкия изток и Африка. Неговата специална област на дейност е иранската политика на сигурност и отбрана, политическите системи и идеологиите в Исламската република и също така отношенията между Европа и Иран. Актуалната тема на неговите изследвания изследвания е анализа на процеса на трансформация в, е, е, в рамките на иранския неофундаментализъм. Добре дошли, доктор Пош. Сега искам да поздравя следващият експерт, е, госпожа Фирусина Хаванди. Тя е специалист е, по социална политика на мусулманските неарабски страни, директор на Социологическия институт към Свободния университет в е, Брюксел и има множество публикации по темата. Радвам се, госпожо доктор на Хаванди, че отново можем да ви приветствам в парламента. Вие бяхте експерт в нашата делегация делегация за връзки с Иран. Същото се отнася и за следващият експерт, доктор Рузбе Парси. Той а, е, участва в а, е, делегацията за санкции срещу Иран, изследовател в Европейския институт за изследване на сигурността в Париж, а, е, бил е гост професор в различни университети в САЩ и Европа. Той също има дълъг списък с публикации. Поздравявам ви най-сърдечно и давам сега думата на доктор Пош. Ще направя общ преглед на това, което се случва. И по-специално зеленото движение. Това е един опозиционен процес. Няколко партии влизат в него. Освен това, групи от гражданското общество също са се присъединили, като например женското движение, както и Движението за свобода. Тези партии обаче, които представляват мусови и караби, са част от иранския режим персе и имат своето място във властта. Обаче са различни самите гласоподаватели – Имаме реформистка коалиция, която съдържа не само реформистските сили на ислямския режим, но също така и секуларисти, демократи от всякакви видове и разбира се някои от младсинствата. Всички те заедно не представляват проблем за режима, но те биват подкрепени и от общественото мнение, което е недоволно. И за това те представляват проблем. И през май 2009 година това доведе до бунтове. Какво се случва до момента? Спонтанност, изявления на лидерите, на зеленото движение, каруби и мусуби. Те дават най-общи казания. Но младите са изключително инициативни нещо като идеологическо жилжицо. Според Иранската конституция, представителите на Зеленото движение, както и техните последователи, следват един а, път, който а, не е антиисламски или може да бъде считан за антиисламски, защото те са го следвали 79 година при тогавашните размирици и преврата. Освен това, има едно дълбоко неудовлетворение, което трябва да бъде споменато. Сега зеленото движение може да запази а, своите отделни избирателни райони, както и своите избиратели. С изключение на женското движение няма голяма връзка с а, чужбина. Има много опозиционни сили извън страната, но ние говорим за тези, които са вътре в нея. Успехът на движението може да бъде преценен, като се има предвид е, действията на правителството. 2009 година правителството всъщност искаше цялата опозиция и всички реформатори а, е, в определена посока, но те бяха лоялни на него. Господин Ахмениджат беше прав, когато каза, че всеки един процес на трансформация изисква жертви. Освен това, той съвсем ясно заяви каква трансформация иска. Става дума за някаква ислямска утопия, да няма република ислямска, всички протодемократични структури да бъдат изоставени и да се избере нещо, което е изключително авторитарно и което е поплашещото, изключително утопично. Социална утопия, чисто и просто, защото Господ ще царува. Това е едно мълцинство обаче в режима. на последните 30 години то става доминиращия глас на режима. Както знаете, имаше бунтове на улиците и режимът не можеше да ги овладее. Господин Ларичани трябваше да намери един умерен език, за да се разбере с протестиращите. И сега той се опитва да спечели онези от реформистските а, движения, като им обещ... да обещат вярност и да изолира всички е, групи вътре в зеленото движение, които не са съгласни с него. Имаше сериозен опит думата демокрация да бъде е, извадена от всички дебати и накрая той Два пъти трябваше да спомена, че Иран е демократична държава, дори не република. Това не означава, че режимът ще се предаде и че ще приеме разделенията в зеленото движение. Но най-важната идея, бърза промяна за авторитарна държава, се провалиха. Зеленото движение за момента успява на всички нива. Дали е устойчиво то? От юни 2009 насетне режимът много агресивно преследваше членове на тези политически партии и организации, които са законни и са исламистски дори, като партията на муджихидините на Ислямската революция и фронта за участие. Техните кадри бяха изправени пред е, мерки, бяха прогонвани и бяха блокирани всички опити те да се организират и страната. Бяха обект на репресия. От време на време има изявления на лидерите, които представляват своите партии, но с изключение на това няма ясна политическа рамка за действие. Режимът успя да блокира недоволството и бунтовете с ясните си политически послания. Макар, че а, може би това е пирова победа, защото това недоволство нараства. Може би ще има едно намаляване на усилията и пак казвам пирова победа. Но количеството нарушение правата на човека е гаранция, че няма хората да се усмирят и хората ще се прегрупират. Социалното брожение и ужасяващата беднота ще увеличат недоволството, така че можем да очакваме нови констелации в зеленото движение през следващите няколко месеца. Целта на режима е да спечели фигурантите или всички лидери, които така или иначе не се радват на обща подкрепа, независимо дали са реформатори или не, или нов, новофундаменталистите. Тази задънена улица си остава такава, Едва ли ще има някакви резултати по отношение на помиряването на страните. Благодаря. Е, професор Нахаванди. Професор Нахаванди, имате думата. Мадам ла президент, Mesdames et Messieurs, благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, 10 минути е, не е никак много. Ще се опитам да структурирам на три части онова, което имам да ви кажа и да поставя ударението върху най-същественото, е, за да разберем е, положението в областта на правата на човека в Иран, понеже такава задача ми поставиха по-скоро да, да съсредоча вниманието ви върху правата на човека. Нека най-напред зададем рамката е, след това е, ще е, поговорим за, за някои от събитията в тази област и най-сетне какво бихме могли да направим от гледна точка най-вече на Европа. Най-напред бих, искал да, бих искала да, да развия някои елементи, които според мен са от съществено значение, за да разберем каква игра се играе. Не бива да забравяме, че Исламската република Иран, както между другото и Китай, по, по определен начин, е, са двете страни, е, които се ползват е, с най-лоша слава по отношение на правата на човек. Това ги приобщава една към друга, предполагам. Втори, това първи елемент, който не бива да се забравя. Вторият елемент. Е, мисля, че е, се проявява известна склонност днес да се забравя, че е, когато се разговаря с Иран, се разговаря с Ислямска република. А това в известен смисъл, впрочем и доста ясно, означава теокрация, теокрация от с 1979 година насам. И, и а, теокрацията придава суверенитет на, на Бога, а не на народа, макар и на книга в Иранската конституция да има немалко текстове за, за народа. Така че когато говорим за правата на човека, е, този именно божествен суверенитет никога не би трябвало да бъде забравен, а някои са склонни да го забравят. Конституцията е приета с референдум и е, теокрацията означава, че целият ирански народ, всички ирански граждани са подчинени на върховната власт. Върховният религиозен ръководител е, има фактически безразделна власт. Е, Четейки Конституцията, е, забелязваме най-различни противоречия, а от друга страна лесно бихме могли да разберем какво става в Иран. От една страна в Конституцията се говори за равенството на мъжете и жените, от друга страна пък жените са подчинени, са поставени по-низко от мъжете. Е, и за всичко това има, има сведения. И въпреки това, по отношение на Ириан има все още твърде много неоснователни, чисто и просто предположения. Да се върнем на, на въпроса за, за теокрацията. Този режим няма никакви съмнения, когато става въпрос да защити властта си с всякакви форми на репресия. Друга характерна черта на режимът е такава. Не бива да забравяме, че днес се връщаме на дискурса от 1979 година. Революционната фразеология отново се е, изравя и е, това, между другото, е, е практика и на други страни, с които иранския режим се родее. Ето това е общата е, мисловна рамка да, без да повтарям вече казаното за потъпкването на правата на човека, бих искала да посоча наличието на, на, на, на процес, на приемственост, на негативна еволюция в това отношение и то в геометрична прогресия. И все пак репресиите не са нищо ново в Иран потъпкването на правата на човека, сегрегацията в образованието по отношение на трудовата заетост, е, е, е, сегрегацията между мъже и жени, по-нататък отношението към всички мълцинства, които са, са поставени под железен контрол. Е, да не говорим за жените, за хомосексуалните, за е, малолетните и непълнолетните, броя на екзекуциите годишно в Иран и особено на е, лица не навършили пълнолетие е, е нещо добре известно. И можем да кажем, че в, в целия този режим се набелязват редица противоречия, Ледица, редица източници напрежение, които, предвид конституционната уредба, не могат да намерят своя израз. Е, е, режимът е, е, е, е на власт от, от години и е, е, освен това е режим на, на, на хора в значителна степен на възраст, а населението е, е младо и голяма част от него се състои от младежи, които не са видели нищо друго, е, освен на е, господстващата система и господстващата идеология. Въпреки, че е на лице тенденция на урбанизация, на индивидуализъм, младежите вече се стремят към свобода и тук се пита за каква свобода става въпрос. Дали потребителска, консуматорска свобода или политическа свобода? Това е въпрос, който все още според мен не е изяснен. И в тази рамка, която описах накратко, какво може да се направи от, от гледна точка на Европа. Първо, трябва, за, за, за да може е, Европа да се ползва е, с доверие е, в вътрешен план в страната, в очите на общественото мнение, трябва във всеки случай да се избягва двойния стандарт, двусмисленото говорене. От една страна да се говори за правата на човека, за санкции и за, за всичко, което става в Иран, а в същото време да се подписват изключително облагоденстващи Европейския съюз договори с Иран. Понеже знаете, вестниците са, са пълни с, с, с такива новини. Това, това, е, това е публична тайна. да, да, да не говорим за американците пък. Е, е, които също имат е, сериозни капиталовложения. Тази седмица излязоха данни повече от 10 милиарда американски инвестиции в Иран. Така че това нарушава доверието. Какво послание може да се отправи при това положение, когато европейските политици не могат да контролират европейските, европейския бизнес? Как, как ще контролират света, след като не могат да, да контролират собствените си делови среди. Това първо, е, от економическа гледна точка. На, на, на второ място, съвсем накратко, трябва да се опитаме да вникнем в това, което ни казват иранците. Тук твърде много е, се е, говори за нашата гледна точка, за нашата представа за света. И не се слушаме достатъчно в това, което говорят иранците. Е, мисля, че нямаме, нямаме оправдание в това неумение да ги разберем. И по-нататък, тук имаме една държава, която е глуха по отношение на всички послания, а от друга страна едно население, е, едно общество, което все повече и повече проглежда за, за последиците от това положение. Значи тук имаме е, е, е, една държава, която е глуха към нашите послания, в същото време с нея ние активно общуваме економически. И най-сетне, е, що се отнася до ядрената програма на, на Иран, е, мисля, че би било интересно е, е, да се прокара е, успоредица между ракетната криза в Куба от 1963 година и днешното състояние на отношенията с Иран. Така, вероятно, бихме имали друг прочит на сегашната обстановка и бихме разбрали по-добре мотивите на Иран. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо професор. На Хаванди сега давам думата на доктор Парси. Good day. Thank you very much. Um, I was tasked with talking about the regional... Аз трябва да говоря за регионалните аспекти, ще го направя съвсем бързо и малко ще злоупотребя с това, че съм последен, за да се върна на въпроси, които колегите ми вече засегнаха. Що се отнася до регионалните аспекти? Един от основните принципи, един от основните проблеми, които забелязваме постоянно тук, е липсата на общата, обща рамка за сигурност. Ако се вгледаме в Близкия изток, особено Персийския залив, ще видим, че държавите там имат много амбивалентна позиция, що се отнася до Иран. От една страна, чисто исторически има едно съперничество между тях, дори страх от най-големия съсед до тях, независимо от това дали той има ядрени оръжия или не. От друга страна, като постоянни съседи един на друг, те съвсем болезнено разбират какви биха били осложненията и последствията, ако се влезе във въоръжен конфликт. Следователно, до известна степен, ако се вгледаме в страните на южния бряг на Персийския залив, те биха искали ядрената програма да бъде само за граждански цели, да има ясни предпазни клаузи. От друга страна, обаче, те като че ли нямат апетит, така да се изразя, да играят един постоянен покер с а, една страна, което може да доведе до въоръжен конфликт. И това е изключително важно. Не бива да го забравяме, когато а, обсъждаме становищата на съседните страни. Има няколко държави на южния бряг на Персийския залив, които имат отлични отношения с Иран, като Китар, Катар, извинете. Катар има и търговски и други връзки с Иран, Иран и е един от най-важните финансови а, източници на Иран е Дубай. Обединени арабски емирства. Освен това, има едни общи страхове, свързани с етническите религиозни въпроси. В Иран а, винаги се страхуват от това, че другите ги дебнат, че ще има някакво разделение по религиозни линии, особено в Балуджистан, на изток, с Пакистан на границата. И нези страни, които са около Персийския залив, пък има страх от шиитското мнозинство, което, извинете, мълцинство, което може да бъде насърчено да се развива от правителството в Техеран. Така че всеки като че ли е хванал другия и го държи здраво за гушата, но се опитва от друга страна да устои на изкушението. Тоест има обвинение и от двете страни. Можем да гадаем само дали нещо фактическо действително се крие за тези обвинения. Сега искам да се върна към общата рамка за сигурност. Имам чувство, че всички смятат, че в крайна сметка никой няма да спечели каквото и да се случи. Така мислят в САЩ, така мислят и в Близкия изток. Което пък от своя страна означава, че в момента, в който държавите около Иран не искат въоръжен конфликт, конфликт, те в същото време се притесняват да няма сближаване между САЩ и Иран, защото това ще ги остави извън играта. Един от най-големите проблеми, свързани с решаването на това, независимо дали е свързан с ядрене или конвенционалните оръжия, е свързано с това, че няма как да си представим едно съвместно, взаимно добро съществуване, мирно съвместно съществуване, извинете. Искам да се върна на част от въпросите, по които говориха моите колеги. И по-специално за санкциите. Мисля, че един от първите въпроси, които трябва да си зададем по отношение на по-нататъчни санкции, е какво ще постигнат тези евентуални санкции. Санкциите, които ООН налага, се занимават най-вече с ядрените въпроси. Затова по дефиниция те са целенасочени, защото целта, която се опитват да постигнат, е конкретна. Някои държави вече 30 години налагат а, санкции срещу Иран, в случая визирам САЩ. Аз лично не виждам какво са постигнали. Идеята за допълнителни санкции, които да са целенасочени, почива върху идеята, че има някаква цел, която може да се постигне посредством тези цели вътре в Иран, което от своя страна може да окаже е, благотворно влияние върху проблемите с ядрените оръжия или пък самия режим. Тези санкции неизбежно ще окажат своето въздействие върху обществото няма как да бъде е, пренебрегвано, защото вие трябва да имате предвид как ще реагират хората от Ирак. Санкциите оказват ужасен, по принцип, економически ефект върху всяка държава и те ще имат ужасяващи последици върху народа. И те едва ли ще обвинят само своето правителство. Не би било разумно, ако мислите така. според мен е изключително важно да се фокусираме върху въпроса, свързан с правата на човека. Ядрените въпроси по никакви начини не се използват в политиката на Иран във вътрешен план. Нито една страна от политическия спектър не разисква този въпрос. Така че, ако искаме да имаме някаква реакция отвътре, от самата страна, то трябва да се повдигне въпроса за правата на човека, защото там вече има дебат. И има защо да има дебат. Тази дискусия също така не е насочена към някаква определена партия или някаква определена фракция. Това е много важно, ако не искаме да влизаме в политическите машинации и игрички на Техеран. И съм сигурен, че никой не би искал да се намесва там, защото то няма да бъде много продуктивно. В този смисъл трябва да кажа, че ядреният въпрос в близко бъдеще няма да се разреши. Въпросите, свързани с, чу... с правата на човека, обаче биха могли да бъдат придвижени напред и точно там можем да спечелим и уважение. Уважение в всякакъв план, от вътрешен и външен. Благодаря, е, доктор Парси. Благодаря ви за вашите оценки и предложения. Сега можем да дискутираме до 12.40 най-късно, защото преводачите няма да бъдат след това на разположение. В списъка имам пет е, желаящи за изказвания. Ще се прибави и е, шест е, желаяща за изказване. Започвам с е, въпрос към вас, господин Пош. Вие казахте, а и ние видяхме, че е, правителството успява да попречи на мобилизиращите сили на зеленото движение, също и през февруари, когато ставаше дума за информационните технологии. Вие ще подкрепители запитване от представители на гражданското общество европейски държави е, да помогнат за осигуряване на достъп до тази модерна технология, за да могат да се преодолеят тези препятствия, което обаче естествено ще означава, че ще трябва да се подкопаят определени санкции. Сега, господин Балдер е първият в списъка на изказващите се. Благодаря, госпожо председател. Аз искам нещо да допълня. Според мен беше много интересно това, което чух. Съвсем накратко обаче искам да посоча, че в Иран в момента се установява, че има революционна гвардия, обаче същевременно има и различни течения от религиозно естество. Възможно ли е сред духовниците да се подходи малко по-диференцирано и може би с по-меки мерки. Чуха се вече неща от страна на духовенството, че съществуват възможности за разговори и е важно да се знае доколко безредиците достигат и до малцинствата. Имам предвид арабските малцинства, азерите, и също някои други мълцинства. Там има някои слаби точки за режима и последно, след режима ние се намираме в една кибервойна. Може би ние като европейска институция бихме могли да покажем, че е, абстрахирайки се от е, ядрената заплаха, ще трябва да покажем на гражданите на Иран, че сме загрижени за техните основни права. Така че да можем да разчитаме на тяхната симпатия по отношение на спазването на основните права. Ние трябва много внимателно да покажем на хората в Иран, че ги подкрепяме, но и ясно да покажем покажем, че не искаме да се намесваме активно в политиката. Искам обаче да помоля всички изказващи се да формулират накратко въпросите си, за да получим след това отговори от експертите. Госпожа Гомес. Благодаря ви за интересните изказвания. Всъщност това, което ни казвате е, че можем да решим ядрените си проблеми с Иран, като се насочим към решаване на проблемите с правата на човека. Поне аз така разбрах това, което каза господин Парси. Бяхме предупредени един вид, че не можем да разрешим проблема с ядрените оръжия за сметка на правата на човека, или поне такива бяха страховете. Така че идеята не е само да намерим тези интелигентни мерки, които могат да се предприемат, но и какъв вид а, инициативи можем ние да предприемем, за да подпомогнем хората, които се борят за правата на човека. Има Евронюс на фарси, това е много важно, но какво друго? Още нещо искам да попитам. Не искам да пропускам тази възможност. И по отношение на Иран, и не само Иран. Много често муджихидините излизат като тема. И искам да ви попитам какво мислят за тях хората. Какъв е техния рейтинг? Това е много важно за много евродепутати тук. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Гомес. Господин Гали. Два кратки въпроса. Първо за националните младсинства. Доколко според вашите сведения те са включени в това зелено движение и също за един бъдещ Иран е важно да се отдалечи от този централизъм и а, е, да включи и мълцинствата в а, е, страната, които според някои изчисления всъщност представляват мнозинство. Сега за санкциите. Не смятате ли, че целенасочени санкции срещу отделни лица, които изпълняват определени функции в режима и които са известни с техните имена и функции, да не смятате ли, че санкции срещу тях, т.е. да не могат да пътуват свободно, да им се замразят банковите сметки и така нататък, смятате ли, че това ще има ефект като се има предвид, че е, има хиляди е, хора, които е, работят в религиозни фундации, в е, съдебната система, Насякъде, където е, могат да се предвиждат списъци с санкции и тези списъци да се е, публикуват, е, този ефект не би ли засегнал хората в страната и е, може би е, аз мога да си представя, че някои е, смятат, че този режим няма да се задължи дълго. Не смятате ли, че по този начин ще а, е, из, можете изобщо да постигнете някакъв натиск в а, е, страната. Господин Салати, благодаря, госпожо председател. Аз а, е, искам да посоча, че в моя политически опит, по-скоро от него, аз а, знам, че как Ватиканът се опитва да е, е, твърди понякога различни неща от изразените. Тази сутрин също е, бях свидетел на това. Започва се с едно, завършва се с друго и за това е, аз съм съвсем открит по начина по който ние ще е, действаме в Европа. Е, този закон, за който говорим, имаше определени въздействия. Е, ние като европейци виждаме нещата по друг начин, но как вие виждате нещата, дали е, това се споделя от населението, може би не е важно е, да се знае каква е нашата европейска гледна точка. И още един въпрос, как изглеждат е, отношенията между Европейския съюз и опозицията? Не само е, контактите с правителството. И третия въпрос – може ли Европейския съюз да наложи мораториум върху изпълнението по отношение на планиране на следващи пътувания в страната. Господин Шак, моля да бъдете съвсем кратък. Благодаря. Исках да говоря за санкциите. Те са много странни в един сложен контекст. Нямаме големи очаквания за незабавни действия по отношение на ядрената програма. Искаме да подобрим ситуацията с правата на човека и може би санкциите наистина са последната мярка, която можем да предприемем, като се има предвид как не се спазват нито обещания, нито срокове, което е доста обидно. Предлагат се тези интелигентни санкции от страна на ОНЕ, както и разширяване списъка на онези, които са обвинени в престъпление срещу човечеството. След това се премахнаха някои от санкциите, за да може отдолу нагоре да се отвори малко страната, да влязат програмни продукти и други такива. Така че какво мислите за влизането на програмни продукти, на софтуер, за отварянето на такива диктаторски режими и дали Европейски съюз също трябва да предприеме такива мерки? Господин Лех, извинете, на вас също трябва да дам думата. Ще бъда съвсем кратък. Е, бяха посочени економическите отношения, сделките е, на Запада с режима и е, беше показан двойният морал. Напълно Пълно разбирам, но ако стигнем до край в тази логическа последователност, това би означавало, че е, трябва да прекъснем економическите отношения и пак е, стигаме до темата как ще се отрази това върху населението и върху положителните резултати. Сега, аз е, не знам е, как вие виждате връзката между тези неща. Благодаря. И сега имате е, невъзможната задача да отговорите на всички въпроси. Може би да започнем с вас, доктор Паш. Що се отнася до интернет, иранците придобиха по законен път всичко, което им беше необходимо, що се отнася до компютърни технологии. Веднага намират съответния софтуер, който им трябва. Режимът въведе интернет в Иран със съответните разпределителни мрежи, така че много умело използват тези технологии. Създали са си киберпространство и имат съответните експерти, които проучват какво е въздействието на интернет последните 10 години и по света. Не говоря само за гвардията, говоря и за други формации. Не се страхуват от ползването на интернет, те извършват мониторинг. Когато решават, затварят честотите и не може да им попречим да го направят. Те контролират далеко съобщенията, така или иначе. И интернет също. Блокират сайтове, но се безпокоят от това, че хората може да използват е, това, за да организират големи демонстрации, да използват интернет. И това също го контролират. Така че не се притесняват от интернет и имат мерки как да се справят с него. Сега от страна на населението интернет се ползва активно. Що се отнася до етническите младсинства? Най- Трагично е положението. Що се отнася до Балучистан, там има радикални групи, те са против правителството и идеологически. Е, октомври загуби там правителството, сега пък спечели. И иранската конституция е изключително толерантна към мълцинствата. Дори те имат право да използват своя местен език. Има депутати християни, но Конституцията е едно, реалността е друга. И когато нещата се комбинират с унити, етнически мълцинства, опозиционни движения и както и при кюрдите, винаги има латентно напрежение. Иранският режим, дори можем да кажем, не спазва своята конституция по отношение на етническите мълчинства. Революционната гвардия, един от колегите може би ще говори за гвардията какво трябва да ви кажа? От една страна, религиозните водачи и шиитите са против режима от самото начало. Хомейни и другите никога не са били теологичните лидери. Бяха политическите лидери. Изведнъж се оказва, че а, всичките тези хора са на власт не защото са духовници, а защото са политици или от тази, от онази партия. Тоест имаме духовници, които са радикални фундаменталисти, с радикални становища и след това има лица, които искат да ни убедят, че исляма и правата на човека се обичат. Така че никога в историята на Иран не е имало толкова много духовници в затвора, като сега. Аятоласи, обикновени духовници, шиити и така нататък. Гвардията е интересна, защото те представляват младите идеалисти, млади 80-те години, сега са на 40-50 години, така че това е едно цяло поколение и те си искат своята част от баницата. Съжалявам, но трябва да спазваме времето. Следващия оратор. Ще се опитам да не говоря прекалено дълго, е, но бих искал да се върна на въпроса за религиозните е, водачи. Не само а, голяма част от а, служителите на религията са лишени от свобода или са преследвани, но а, има конкретни мерки срещу духовенството. И може да се каже, че духовенството е обект на най-тежко преследване. И, ако щете, това до някъде вдъхва надежда за утрешния ден, понеже една определена част от духовенството се изказва за разделяне на религията от политиката и е, вероятно е, в е, тези представени на духовенството би следвало да се вслушваме на тях да разчитаме. Що се отнася до политическата опозиция на буджахедините, вероятно, може да се каже, че такава няма или по-скоро няма лидери. Нито извън и определено не и вътре в страната. Лидери на евентуална опозиция. Е, на мен ми се струва, ако, ако говорим за господин Мусави е, и други, те по-скоро се закачиха за протестите а спонтанните протести нямат и своя спонтанен лидер. Муджахедините категорично трябва да кажем, не са альтернатива. За много от иранците те биха били по-лоши от днешния режим. При това обаче те са много активни, ползват се със сериозна подкрепа и а, а, на Запад в, в своите е, е, центрове, те, те постигат напредък, но във всеки случай не, не са жизнеспособна альтернатива. Що се отнася до малцинствата? Въпросът за малцинствата в продължение на години, може да се каже, е изтикан на заден план е, от е, твърдения, че е, в Иран всички са иранци и няма противоречия между различните е, етнически и верски и проче е, групи. Днес обаче възниква една нова диференциация, особено по отношение на някои малцинства в сравнение с, ако щете, автентично персийския етнос. Тук става въпрос за арабите, за, за сунитите. Божествения закон, божественото право, няма какво да се каже. Според мен нещата не бива да се смесват политика и, и религия. Това иранците не разбират, трябва да кажем в пълна степен, когато са гласували за действащата конституция на референдума. Що се отнася до мораториума, аз не виждам как иранците биха приели мораториум. Те отхвърлят всякакви разговори по този въпрос, а вероятно и поради това, че събеседниците им не им се струват хора, които да се ползват с достатъчно доверие. И една думичка, само ще приключа с това въпроса за санкциите. Санкциите, които да засегнат унези, които по-настоящем наистина са собственици на е, е, иранското национално богатство. Това биха били същински санкции. В противен случай е, бихме си спечелили нови врагове. Да, могат да бъдат блокирани банковите сметки на, на е, иранци в Европа. Добре, обаче, опасявам се, е, това нито ще постигне кой знае колко ефект, е, нито ще ни предпази от това да си създадем нови врагове. Благодаря, доктор Парсиева. That... Благодаря. Най-напред трябва да кажем, че иранската конституция съдържа редица шизофренични елементи. Но дори и при това нещата биха били по-скоро управляеми, ако иранското правителство спазваше собствената си конституция. Е, тя предвижда немалко права и свободи, но само на книга. Що се отнася до опозицията, аз съм по-оптимистично настроен по отношение на вътрешната опозиция. Що се отнася до външната опозиция, в нея е, е може да, да се има доверие е, само доколкото тя е, се съобразява с вътрешната опозиция. Е, Моджахедините отдавна са загубили доверие, горе-долу от времето, когато рамо до рамо с Садам Хусейн водиха война срещу Иран. Е, що се отнася до санкциите? Мисля, че вероятно трябва да, да, да прекрачим установените рамки още малко. Тоест, да, могат да бъдат определени отделни групи е, в структурата на властта в Иран, е, които да бъдат мишена на санкциите. В дългосрочен план обаче, за да се умекоти е, тази държава, да се постигне някаква нормализация, както във вътрешен план, така и в регионален, то ангажираните контакти биха дали резултат. Само една страна е известна, и това е Южна Африка, която е променила поведението си във вътрешнополитически и външнополитически план в резултат от санкции. И това е изключението, а не правилото. Така че аргументът, който някакси не, не е очевиден на пръв поглед, е да се ангажираме с контакти с Иран на всички равнища и, а, и а, с всички а, слоеве. Вече не сме 19 век, когато британските, британския военен флот може да блокира а, бреговете на страна, която не, не, не харесва на Великобритания. За страна като Иран винаги ще има Китай. Благодаря ви много за коментарите, които направихте. Те бяха наистина много съдържателни. Искам да благодаря на всички участници за вниманието и с това закривам.